Bueno, continuamos, si les parece. Добре, нека продължаваме. Да започнем с гласуването. Добре, нека да се подготвим. Надявам се, че имате електронни карти в себе си. На първо място по 10. А може ли малко тишина, извинете? Vamos a votar en primer lugar y de forma conjunta los puntos 10, 11. По 10, 11, 12 и 13 по тези документи ще гласуваме заедно. Едновременно по всички тях. Готови ли сте? Нещо не работи ли? Добре, нека да гласуваме. Може ли малко тишина? Казва председателя. Нека да гласуваме. 10, 11, обща организация на пазарите, изменение на регламента за рибните ресурси, обща политика за рибарството, пълно мнозинство. Нека да дадем обяснение. Това е член 70, който е редактиран може ли малко тишина? Ако всички говорят, няма да успеем да се чуем изобщо. Ако може пък да започнете да слушате, нещата ще се изяснят. За да се започнат е, междуинституционалните преговори, трябва да има абсолютно мнозинство за да получи мандат за преговори и за формирането на екипа преговорния. Знаете кой е документа, знаете кой е докладчика, какво е съдържанието на документа, така че бихме искали да се гласува за инициирането на междуинституционалните екипи. Имате ли въпроси, съмнения? Не. Добре. Гласуваме по, пър... по вече споменатите от мен три точки. Край на гласуването. И така. 19 за, 1 против, 1 въздържал се. Абсолютното мнозинство не се получи. Но това не променя крайния резултат. Нека продължим нататък. Номер 13. на господин Кун – технически и контролни мерки в Скагерак и изменение на регламент 850 и регламент 1342. Нека да започнем. Номер номер така край на гласуването приема се с един глас номер 11. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Гласувайте, прекратете гласуването. Приема се. 55. Гласувайте, прекратете гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 15. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 16. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер едно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отново повтаряме. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А сега 56-то изменение. Моля, гласувайте. 5-6, 56. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Номер 19. Номер 19. Моля, гласувайте. 5-6. 19. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 62. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 63. Не извинете ме, казва председателя. 21. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Номер 67. Не, извинете, поправя се председателя 22. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Номер 70. Начало. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 в две части. Първата част разделно гласуване. Първата част а, не, извинете, това е една част, поправя се председателя. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Седемдесет и пет. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 76. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 24. Начало. Край на гласуването. Приема се. 77. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 5А. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Тъй като се прие компромис 5А, 5Б няма да се гласува и преминаваме на 8.4. Компромис 6, моля. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 34. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 35. Начало. Край на гласуването. Приема се. 103. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36. Начало. Край на гласуването. Приема се. 104. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 105. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 106. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 37. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 38. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Компромис 8. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сто Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменение първо. Начало. Край на гласуването. Приема се. 40. Начало. Край. Приема се. Точка от преамбюла 2. Ah, ya. Son dos. Enmienda Comienza. Значи, изменение 2А. Гласувайте, прекратете, приема се. 42. Моля, гласувайте, прекратете. Отхвърля се. 46-то. Гласувайте, прекратете, приема се. 7. Гласувайте, прекратете, отхвърля се. 47. Гласувайте, прекратете, отхвърля се. Компромис 9. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Осмо. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 49-то. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Девето. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И така предложението с, заедно с измененията. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Законодателната резолюция. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Поздравления, господин Кун. Pasamos al siguiente. Votación, que es modificación. И така, следващото гласуване е изменението за регламент 812 относно приловите на представители на разредките образни на господин Ромеве. Изменение 5. Режим на гласуване. Край на гласуването. Малко беше бързо. Гласуваме отново изменение 5. Край на гласуването. Приема се. Две. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Три. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четири. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега целият текст с измененията, режим на гласуване, край на гласуването, приема се. И проекто законодателната резолюция, край на гласуването, приема се нито един против, един въздържан се. Поздравление на господин Ромева и Роеде. 15-та страница на господин Тор... 15-та точка, извинете, на господин Тордвалдс. Гласуваме изменение първо. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 3. Кой е за? А, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се цялото становище с измененията. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на господин Торвалдс. Преминаваме към точка 16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 2011. Докладчика постановище господин Салавракос. Изменение 1. Край на гласуването. Приема се две. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се цялото становище с измененията. Режим на гласуване. Приема се с един глас въздържал се. Поздравление на господин Салавраков. С това приключваме с гласуването. Следващата точка, ако съгласна госпожа Додс, тя е докладчик по точки 5 и 6. Предлагам да ги разгледаме двете заедно и ако докладчика е съгласен да ги разгледаме заедно, така ще бъде едно. 5 и 6 едновременно. Чухме вече изложението на комисията. Бяха проведени две заседания за размяна на мнения. Днес ще разгледаме проект документите на докладчика, но ще помоля докладчика да ги представи като ще помоля за малко тишина. Госпожо Доц, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм готова за едно кратко предварително обсъждане по първата точка и след това едно по- подробно обсъждане на втората точка, която е по-подробна и по-практически насочена. Причините ще станат ясни тогава, когато аз направя разграниченията между двете. По първия доклад, който е доклада за създаване на дългосрочен план, искам да благодаря на секретарията на парламента за помощта. Аз съм в из, известен смисъл в уникална ситуация. Първия доклад е свързан с лисабонизацията, а втория доклад, на който ще дойда по-късно, изменя същия регламент по по-практичен и по-основен начин. Следователно, аз бих желала да съсредоточа вниманието си върху разграниченията между тези две точки. Докладвайки на комисията тази сутрин, ще трябва да кажа, че има редица дублирания в някои въпроси по дългосрочното планиране и искам да помоля комисията да обмисли как биха могли да се пояснят някои от проблемите. И а, решенията, които бяха направени от министрите по риболова на Европейския съюз от 18 декември, се занимаха с а, атлантическата треска и а, има възможност да получим малко повече време, да работим с ирландското председателство и да намерим решения по въпроса. Мисля, че си заслужава да разгледаме графика, който доведе до това решение. Регламент 1342 от 2008 година беше договорен през ноември 2008 година и беше опубликуван в, на 18 декември същата година. The plan, uh, Планът е една а, голяма крачка за разглеждането на запасите от Атлантическа треска той беше преразгледан от научния, технически и економически комитет по риболов. След пленарното заседание в Копенхаген през юли 2011 година се приема, че след 3 години прилагане на плана е твърде преждевременно да се правят заключения с изпълнението на плана, но едно от заключенията беше, че планът не помага за намаляване на смъртността при риболова и не отговаря на интересите на заинтересованите лица. Би трябвало да се поема отговорност за изпълнение на задълженията и това е едно много важно заключение. И това ме навежда на заключението, че е необходим нов план и той да бъде прият от научната общност. Комисията имаше 14 месеца, за да публикува измененията си и те бяха готови през септември 2012 година което насърчи кипърското председателство да внесе предложение през ноември 2012 година с, с оглед на ОДУ за Атлантическата треска член 9 и 12 в предложението на комисията беше разгледан защото те смятат, че имат компетентност в сферата да определят ОДО. Това тълкование, което парламента отхвърли и което някои хора в тази комисия смятат, че трябва да бъде внесено за съдебно становище. Следващата точка всъщност изисква по-задълбочено обсъждане и един план с съответните изменения. Мисля обаче, че трябва да проведем тук известна дискусия за това как комисията вижда процеса. И както казах в документа, в който предадох на комисията, аз мисля, че трябва да се избегне сезирането на съдебна инстанция. Държавите членки и съвета обаче биха предпочели, биха предпочели да се отиде в съда, което ще ни а, а, забави и това означава, че съвета всъщност няма да промени позицията си за това. Искам да призова нашата комисия да не пада в този капан, макар че би трябвало да оставим опцията за съдебен контрол отворена. Аз много бих искала да видя пред, е, предложение от е, Ирландското председателство, както и от комисията, за да се намерят общи позиции, за да се намери възможност този доклад да е, постигне напредък от гледна точка на действителните а, изменения, аз съм се опитала да се засили позицията, да се поясни позицията на парламента и а, на научните съвети в процеса. За мен ще бъде много важно да чуя а, становището на нашата комисия по въпроси. Очаквам един задълбочен разговор по въпроса. Благодаря много, госпожо Доц. Господин Валенса. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, искам да ви препратя а, към резолюцията, точка 5 в нашия дневен ред. Първо, благодаря на докладчика за свършената работа. Невъзможно е да се разграничи човек от това, което тя е установила. Освен това, госпожа Дот е разширила обхвата, е включила консултациите от Научно-технически институт, както и от регионалните а, комитети, а, консултивни комитети. Трябва да се ползват а, такива външни консултации преди да се определят границите с допустимата смъртност. Искам да благодаря на докладчика за това. За предно заседание, позволете да ви припомня, се разбрахме, че този регламент е нов пример за това, че в плановете за управление на запасите от треска не се взима предвид действителността неодавна получените научни данни от нашо технически и економически консултивен съвет са много важни. Докладчик е, ги е взел предвид в изменение 5 се въвежда изискванията да бъдат спазени кумулативно, а не само едно от изброените. Това ще позволи такова едно съобразение. Освен това, в шесто изменение се настоява за упростяване на административната тежест. Аз го подкрепям това, но не е достатъчно. Трябва в член 11а и С специално ще е по-добре да се опрости текста, да е по-разбираем. Интересно е да видим какво мисли комисията по точка 5 тук. Моите експерти поставиха някои въпроси. Аз ще продължа, разбира се, да внасям и други предложения и идеи на базата на моите наблюдения и съвети, които съм получил. Благодаря. Благодаря, господин Кристенсен med øh, rapporten. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за свършеното по този доклад. Имаме някои затруднения с обстоятелствата тук, тъй като съвета заседава преди коледа и отхвърли някои важни клаузи по отношение на ОДО. Докладчик се е запознал с съществените моменти от решението на съвета, но и също така настоява за а, това парламента също да участва в формулирането на тези съществени елементи. Така че съм съгласен с точки 2 и 3 по отношение на процедурите за определение на ОДУ. Трябват ни процедури за отчитане на научните съвети при определенето на квотите. Съгласен съм също и с другите методи е, които са насочени към определенето и намаляването на квотите, както е, за е, улов, който е с надлежните документи и други, които, друг, който не е. А, трябва да има и по-добри методи за това. Аз съм съгласен с датския метод за Прехвърлямите квоти. Това включва пълно документиране на улова и квотите. Комисията се стреми да реши дългосрочните проблеми в плана за дългосрочно управление на, за, на запасите от треска. Аз съм съгласен. Това означава че има някои общи разграничения. Аз искам да видя какъв ще е плана на Европейската мисия относно смесения риболов. Интересуваме също разделянето на компетентностите между съвета и парламента по отношение на дългосрочния план. Благодаря. Господин Стивенсън, благодаря господин председател. През декември съветът, господин председател, постъпи по един абсолютно безобразен начин. Няма смисъл да го оплюваме съвета, както направихме рано сутринта днес. Вече го направихме и видяхме, че не действа. А както продължаваме и както казва госпожа Дот, ако отнесем съвета а, а, заради поведението му а, към Гогедерен под съд, това ще е абсолютното им обез... а, оправдание да продължават да не правят нищо. И затова съм съгласен по-скоро с другата идея да, на, да правим и двете. Да разглеждаме предложението, както каза госпожа комисаря, това е добре да се обсъди тази идея, също времено да ги дадем под съд. А, да дадем съвета под съд няма да има дискусия и дебата нито по никакъв компромис от съвета, ако също време сме ги дали под съд. просто те е, няма да имат никакъв, никакъв альтернатива за изход. комисара Даманяки ни разказа за подобен абсолютно идентичен на практика случай, който вече е отнесен към съда. Нека да изчакаме да видим какво ще излезе от там. Междувременно да търсим потенциал за компромис. А Саймън Кавани, председателстващият министър-председател от името на Ирландия, е обядвал с съответните министри. Накрая след този обяд излезе един, едно писмо, където пише, че не биха искали някакъв твърд мех, механизъм, който да автоматично да определя квотите, а по-скоро има желание да се обсъдят свързани с това въпроси. Това е първия проблясък в края на тунела и това ми говори, че французите може би започват да мислят дали да не попроменят а, своята позиция. Колкото и трудно да звучи това. Трябва да търсим подобни проблясти в края на тунела и да видим а, оттам нататък как да изграждаме взаимно доверие. Всъщност този компромис, за който стана дума преди малко с госпожа Даманякис, това е нещо, което ние го обсъждахме преди година говорихме за очертаване обща рамка за многогодишен план, но след това да оставим на съвета да извършва съответните прегледи и актуализации. Това ми се струва разумно и логично. Аз го споменах на госпожа Даманяк тази сутрин защото ако ние а, искаме целият процес да бъде под взаимен контрол, то тогава всичко ще се забави. Ние искаме а, сега а, парламента да участва в ежегодните прегледи на многогодишните планове. Това просто не е логично и не е практически а, а, лесно осъществимо. Така че ако искаме да постигнем е, съгласие е да, добре е да помислим какви компромиси имаме готовност ние да приемем. Ние, ако комисията а, е, наистина а, има желание да ни подкрепя, може да би се очертава някакъв хоризонт, който да можем да постигнем решение. Благодаря, госпожа Левен. Благодаря ви много. С две думи искам да благодаря на докладчика за работата. Наистина е много тежко едновременно а, да се а, измени регламента, докато се прилага лисабонизацията, като двете неща не се смесват. И аз не разбрах обаче кое искате вие сега и двете неща ли да се постигнат или само едното. В своите коментари колегите засегнаха въпроса. Аз искам да имаме отделна дискусия по съществената част на доклада а, и да разгледаме първо лисабонизацията и а, хармонизирането, а после с удоволствие ще се върнем на а, идеите, които колегите предлагат по съществената част Добре, ако разбирам господин председател, и двете едновременно. Така че аз имам въпроси към измененията, касащи съществената част на регламента. За досието за лисабонизацията, мисля, че нямаме разногласие. Ние подкрепяме това, което правите вие за самите изменения като такива. Има доста които внасят значителни изменения в сравнение с оригиналното предложение е, на комисията. Имам предвид изменение 3. Какво да се прави, когато научните е, съвети сочат, че не бива изобщо да има пряк риболов. Предлага се от комисията 25% съкръщаване или други мерки Докладчикът предлага да се въведат в квотите съкрещения, но само за прилов. Има видове, които са на а, и, изчезване. Например, а, които в момента са 1-2% от нивото си през 70-те години. В момента а, се допуска улова само като прилов, но този вид е на практика застрашен от изчезване, така че може би аз тук ще имам друго виждане, а не като на докладчика. Искам пояснение, ако може, от ваша страна по изменение 5, където се предлага от страна на комисията лимит от 300 метра, т.е. риболовни кораби, които осъществяват риболов на дълбочина под надвишаваща 300 метра. Вие казвате, че имате друго предложение не, тъй като не знам какво е, ви питам защо променяте тук текста. Имам и други въпроси, но мисля, че като вземете думата ще поясните и тях. Аз ви попитах. Благодаря. Госпожа Фрага. Моя въпрос е, е за планирането. Нямам други въпроси. Настоявам за отговор на този, тъй като знам, че в съвета блокиращата, блокиращият миноритарен вод е условието този парламент да не се намесва по контрола контролния механизъм за улова, за добива. По този начин се определя допустимата смъртност на важни а, видове и също така се ползва при определенето на ОДУ. Между максималната и минималната а, стойност а, ние няма да можем да се намесваме, но по въпросът за HCR е, имаме правомощия за съвместно вземане на решение. Аз не знам дали може да се съгласим с това сега предложение, защото а, по правилата, по нормите, съвета също не може да взима тия решения едно а, лично. Не знам дали е, ние ще съгласим да, да е, дадем право на съвета да решава тия въпроси или не ако се реши, ако те приемат да бъде съвместно вземане на решение, добре. Но не съм убедена. Аз не съм съгласна да отпускаме юздите и съвета да може сам да си преценява каквото иска да прави с ОДУ, защото две думи, това е политически въпрос. ако ние не разглеждаме нещата на база на анализи, какво заобщо сме се захванали да правим? Благодаря, госпожо Доц. Едно-две неща, които искам пак да спомена. Напълно съм съгласна с анализа на Стивенсън и повечето от членовете на нашата комисия предполагам също не може с това мексиканско противопоставяне да, да продължаваме. Това не е, интерес, не е в интереса на а, индустрията и на политическата посока, която трябва да води действията на нашата комисия и на парламента аз съм убедена, ние трябва да работим в интерес на а, планетата и на нашите избиратели. И трябва да намерим някакъв начин за компромис. Имаме такъв а, а, шанс сега с ирландското председателство и малко съм разочарована, че още не са внесли това, което би могло да послужи като опора за формиране на компромис точно по този въпрос, но все пак трябва да има някакъв механизъм, за да може да си свършим работата. А в измененията, които аз предлагам в доклада, който е за възприемане на а, разпоредбите, просичащи Лисабонския договор, аз казвам, че трябва да се отчитат съветите на научната общност, които не са били отчитани до сега. Мисля, че трябва да внимаваме и да намерим полезен ход. А, може да се стигне и до съд, но трябва да ползваме преди това шанса, който ни се отваря с факта, че е председател на съвета е Ирландия. Искам да подчертая за тези, които са от страната председател днес и са тук, че това не е въпрос, който може да продължава да се отлага, да се създават комисии, комитети и какво ли не а всички да а, търсят начини просто да се замете въпроса, защото съвета точно това иска да стои, да не се прави нищо. Аз мисля, че трябва обратно да се предприемат незабавни действия, за да се изчисти въпроса. Вече два години, две години го говорим. С ваше позволение, а, господин председател, може ли сега да мина към доклада, който е по-скоро по същество? Струва ми се, че той е много важен. Благодаря на колегите за а, коментарите, които вече а, е, ми изпратиха. Искам да кажа. Определено това, което стана през декември, беше нееднозначно. И въпреки това, трябва да се го подготвим, защото а, и индустрията, и нашите риболовни общности разчитат на това. Аз смятам, че изменението на дългосрочния план за запасите от Атлантическа треска е мярка. Мярка, която е от временен характер, защото той трябва да се смени с план за управление на смесения риболов и запазването на различните видове, защото трябва навсякъде обаче да се счита а, и отдава необходимата а, то значение на научните данни, когато се изработват всякакви планове за управление. Неодавна станахме свидетели на това, че след като години на раят се увеличаваше риболовното усилие, през последните 5-6 години то намалява защото се подобри одобрението за някои от запасите на треска и това е похвално. Но трябва още много-много да се работи, както каза Исабела. защото тя е много добре е запозната с ситуацията с запасите на треска. Целта на внесените изменения е да се подчертае позицията която се предлага в предложението на Европейската комисия относно плана с 2008, като се подобри качеството. Изабела има а, някои бележки по изменение трето. Тя смята, че може да го подкрепи. Аз а, с удоволствие ще седна с теб да ги обсъдим, за да видим къде да намерим едни компромисни параметри, при поредица от наши последващи срещи, въпреки че аз имам текстове, аз искам да продължим да работим заедно. За това искам да кажа, че за нашата комисия е изключително важно вътрешно тук да постигнем максимално високо ниво на единогласие, за да можем да пратим много важен и силен сигнал към, Европейс... към съвета по а, тази важна важна тема, затова Исабел ще се радвам да а, поработим още заедно. Имам изменения, които са насочили към разширяването на сътрудничеството между индустрията и научната общност. Мисля, че няма там много противопоставяне, така че съм се постаряла а, да го включа намаляването на изхвърлянето, както и подобряването на управлението запаса от резка, се опират а, именно на научните а, съвети, така че това е ситуация, при която всички печелят а, и затова трябва да намерим общ език. Изменение 6 е важно, там разглеждам въпроси за това, че в една държава има един модел, който довежда до, до постепенното намаляване на а, улова устойчив а, като прогресия от 0,5% годишно. Мисля, че е добре да се разгледа такъв един образец. А с докладчите в сянка искам да поговоря по следващия въпрос. Може да се окаже удачно да променим малко нещата, защото някои държави по с по-голяма готовност се а, въвежда необходимостта от регулиране и може би там също трябва да се поработи по конкретиката. Има доста а, изменения, които се отнасят а, до управлението на отделни риболовни зони. Това е успешна практика, която ние трябва да целим да превърнем в норма. Изменение пето е, говори за улов на дълбочина на 300 метра. Европейската комисията ни обяснява защо точно 300 метра. Аз е, разбрах от някои държави членки, че това може да породи възражения, така че ми се ще тук да се подработят нещата по-добре. Колеги, това е, е доста мащабна работа като разработка и в много отношения поражда спорове. Ние искаме да се въведат изменения по същество в плана за 2008 година, за да стане той по-ясен. Според мен е много важно нашата комисия също да излезе с едно а, единно становище, постигнато с консенсус, тъй като това е важен сигнал към съвета за единомислието на парламента и какво прави той по отношение на изменението на плана. Ще се радвам да продължим с вас да обсъждаме този текст, да видя вашите изменения и след това да ги обсъдим защото целта на всичко това е нещата да бъдат по-ясни, да се положат основите осигуряващи устойчив рыболов и устойчиво развитие на рибните запаси. Мисля, че това е постижимо, ако работим заедно. Благодаря. Благодаря, госпожо Доц. Някой друг? Комисията. Тези. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря първо на докладчика за двата проекто доклада, защото те наистина са много трудоемки. Няма да споменавам между институционалният импас, а защото при срещата с комисар Даманаки вие чухте какво а, смятаме да направим за в бъдеще, какви ще бъдат следващите ни стъпки. Просто ще е, реагирам на коментарите и въпросите. Парламентарната комисия е, решава дали е, да а, се обърне към съда или не, ние решихме да не губим време с изчакване на решение на съда, а, а да намерим компромис, който да даде стимул за развитието по-нататък на нещата. Взимам предвид, разбира се, техническите по своето съдържание изменения – Разбира се, няма да задълбочавам дискусията по всяко едно изменение, но това, което предлага госпожа Доца, до голяма степен може да бъде изяснено по отношение на техническата част. И по този начин, съответно, ще можем да задълбочим анализа и становищата съответно. Само искам да спомена, че разбира се, не беше комисията тази, която се опитваше да опрости или да услужни. Ние знаем, че специфичните технически а, разпоредби трябва да бъдат извлечени от големия опит на експертите и на базата на дискусиите с представители на сектора. Разбира се, опитваме се да опростим доколкото е възможно, но не бива и да се прекалява. Някои от измененията, според нас, са само за едно разясняване и задълбочаване на анализа, но може да доведат до компликации. Ето защо няма да навлизам в много задълбочени обяснения по именно тези технически въпроси. С госпожа Доц можем да проведем едни такива разговори по техническите по своя характер проекто изменения. За да може, разбира се, да преценим кои са онези, които допринасят за още по-голямата яснота на разпоредбите и опростяване на практическото им приложение. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря, казва председателя. Госпожа Доц, искате ли да кажете нещо? Не, аз съм доволна от чутото. Разбира се, оставям възможност на всички колеги да дойдат при мен и да дискутираме. Благодаря. В такъв случай, казва председателя, нека приключим с дебата. С това 25 февруари е крайният срок за внасяне на проекто изменения. 25 на обяд. Преди да приключим, заместник председателя ме попита дали правните служби ще ни предоставят анализ и обяснение по казуса който беше упоменат от комисар Даманаки и който беше споменат и от госпожа Доц. Не знам дали правните служби имат нещо да ни кажат в момента или ще оставим за по-нататък. Благодаря, господин председател, за дадената ми дума. Всъщност това е ключов момент по отношение на Лисабонския договор, през който ние преминаваме сега в момента. Всъщност аз смятам, че точно това досие, по което госпожа Доц е докладчик, е съвсем навременен. Вече има ясни сигнали от съвета по отношение на неговите намерения за в бъдеще и за постигнатото до сега. На 19 декември с регламент 12 1200 от 2012 а, съвета прие единодушно правното основание по член 43 алинея 3 чрез своя а, устав във връзка с предложенията на комисията за а, и, изменения в член 11 и 12 от основния договор – на основния договор. А, всичко това е а, посочено и в същото време госпожа Дотса също а, реферира към него. Правен акт е вече прият от съвета, което означава, че това вече е приложимо а, в рамките на Съюза, особено по членове 9 и 12. С други думи, ние нямаме никакъв марш в преговорите по тези точки. Единственото решение е, а, за нас е, а, да накараме другите да уважават неш... нашите правомощия е да се види как ОДО се калкулира и ако няма достатъчно научни доказателства и факти, да поискаме промяна или да се обърнем към съда. Защото а, съвета вече показа на какво становище, защото той прие такъв един акт. И ние нямаме друго решение, освен да отидем на съд. Освен това, това, което се случва вътре в институцията, това е публично известна а, ситуация, комисията по рибарство се дискутира, след това по съвет на комисията Юри председателят решава да даде мандат на правната служба да започне процес срещу това, този регламент прият от съвета по предложението на комисията, което ние сега разглеждаме. Всъщност, ние подготвяме своята моба за съдебен, съдебна процедура, която ще е готова за 15 март. И всъщност ще бъде съвместно действие от нашата правна служба и правната служба на Европейската комисия. Ако чухте, госпожа Даманаки потвърди този факт. И така да обобща накратко. Ние вече сме изправени пред фета компли, което означава, че съвета прие акт, който абсолютно пренебрегва нашата работа и ако за бъдеще това се повтори, ние нямаме никаква друга альтернатива, освен да се обърнем към съда. Но ако нас не ни интересува особено много, че са ни прескочили, и си правят каквото искат без да слушат какво искаме да кажем, това е възможно, но от правна гледна точка ние желаем договора да бъде спазван. И ето защо се налага да се обърнем към съда. Формалният казус, който беше упоменат и от госпожа Даманаки, е отново съвместно действие от страна на нашата правна служба. Ние започнахме, инициирахме действията през февруари-март миналата година и след това и правната служба на комисията ни последва трябваше да се вземе решение по отношение на бъдещия достъп на венецуелски кораби, кораби в водите на Френска Гвиана. На първия етап предложението на комисията беше представено като получило съгласието на парламента. След това съвета едностранно го промени в инструмент, където а, ние а, бяхме попитани само за консултация, което разбира се ние а, отхвърлихме и след това съвета си го прие без а, изобщо да получи каквото и да е становище от страна на парламента. Отново на правното основание на член 43 алинея 3 без нашето съгласие. Това е външното измерение на опор, а що, е, това се отнася и до многогодишните а, планове, но член 43 изрично посочва до каква степен парламента има право на свое становище и също така, че парламента има на правото и задължението да одобри или отхвърли. Това е малко по-различна материя. По същите членове от договора, но в друга сфера. Миналата година а, ние а, започнахме процедурата спрямо а, или по-скоро срещу решението на съвета за венецуелските кораби и националните води на Френска Гвиана. Тези две действия ще а, се допълнат по един много полезен начин, защото така ще получим насоки от страна на съда. И така, господин председател, аз като правист не бих казал, че ще е лошо да влезем, да се обърнем към съда. Защото съвета едностранно прие акт а, а ние трябва да изискаме нашите права да бъдат уважавани. Политическите а, преговори паралелно могат да се движат и ние ги ценим високо, но правното действие е съвсем естествена практика. Ние трябва да поискаме тълкованието на съда. Това, разбира се, не означава, че ще настъпи пълна парализа за евентуалните политически преговори и постигане на споразумение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на нашата правна служба, госпожа Доц първо. Заповядайте. Да, благодаря. Това, което беше очертано от колегата, е правното тълкование, но това са политически институции и затова трябва да има политически път, по който да се върви и да се постигне чрез преговори споразумение. Това, разбира се, не означава, че паралелно не може да се върви по другия път, т.е. предприемане на правно действие. Аз обаче продължавам да смятам, че трябва да оставим още малко време на ирландското председателство да поработи още по въпроса. Говорила съм с представители на различни държави членки. Те не са нещастни на, от факта, че може комисията и парламента да се обърнат към съда срещу едно едностранно решение на съвета. За мен ще е интересно обаче да видим какво ще излезе към 15 март тази година. Благодаря. Госпожа Люва, съвсем накратко. Много политически въпрос е това. С това паралелно движение може би е добре, но практически да попитам следното. Ако инициираме а, съдебна процедура, може ли тя да бъде прекратена? Да, господин председател, разбира се, ние можем да се откажем от съдебната процедура, но има фиксиран период от време, който е фиксиран и до 15 март ние трябва да решим дали ще следваме инструкциите, които са ни представени предоставени и а, дали а, да продължим с това действие или пък обратното. И така, след като бъде и започната такава процедура, ние можем на практика да я прекратим. Благодаря, казва председателят. Решението, мисля, че беше съвсем ясно, когато беше прието този паралелен подход, т.е. движение паралелно по два пътя, политически и правния, беше дискутирано и беше решено. И както вече беше споменато, ние приехме някои инструкции а, и по време на съвещанието на координаторите ние, взехме, а, ние направихме още една стъпка напред – по отношение на координацията на принципите. И мисля, че това е критерия, който използваме. Това, което казват правните служби, а, всъщност подпечатва онова, което ние казахме, а именно да защитим своите правомощия. Ние направихме всички възможни жестове, дори а, блокирахме а, доклада Галахър и това като че ли изчерпа възможностите, които законово има пред нас да а, направим жест. Но ето, че в нашето старание да вървим паралелно по двата възможни пътя, а не се получиха особено добри резултати. Така, следващата и последна точка за преди обедното ни заседание – за 25 февруари измененията по двата доклада ДОЦ. Надявам се, че не сте ги забравили. И сега точка 18. Достъпа до генетични ресурси и справедливо равноправно споделяне на ползите, проистичащи от тяхното използване в ЕСЕ. Ще чуем презентация от комисията, но госпожа Лювен иска думата. Искам да ви информирам само, че се извинява господин Хачсън, но имам няколко, някои бележки и няколко въпроса от негово име, но ще ги оглася по-нататък. Добре, нека първо да дадем думата на комисията за тяхната презентация. Заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Uh, um, Добро утро на всички. Това предложение, е, с което разполагате, е предназначено да се приложи протокол за биологичното разнообразие, наречено протокол от Нагоя, тъй като беше договорено в Нагоя. То се отнася до достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно споделяне на ползите, проистичащи от тяхното използване в Европейския съюз. Този аспект е един от трите стълба на Конвенцията на, за биологично разнообразие и устойчивото използване на нейните компоненти. Европейския съюз и всичките държави членки са подписали конвенцията, Европейския съюз и държавите членки са подписали протокола от Нагоя и е, са поели ангажимент за бързото му изпълнение. От друга страна, съвет и Европейски парламент нееднократно а, насърчаваха комисията да предложи мерки за ратифицирането на протокола от Нагоя. Мерките бяха официално представени през октомври 2012 година. Това предложение за регламент е резултат от широк процес на консултации сред а, заинтересовани лица в Европейския съюз, двустранни консултации с други държави, проведохме работни семинари, проведено беше оценяване на въздействията с отраслови проучвания за придобиване на информация. На базата на тази информация комисията изготви оценка на въздействието. Бих желал да открия, да открия някои от характеристиките на основните показатели за Европейския съюз. Те са репер за установяването на най-добрите мерки по прилагането. Основните характеристики са следните. Първо, генетичните ресурси се използват за редица цели от редица лица с различни интереси. Второ, Различни фактори се намесват в различни пунктове на поверигата. Трето, бъдещия интерес към научните изследвания на генетичните ресурси се увеличава, а достъпа от институционална гледна точка намалява. Четвърто, използването на традиционни знания, свързани с генетичните ресурси, е от ограничено значение и се очаква да се намали още повече. На пето място, достъп инсито е, е предоставен на университетски научни работници предимно. Е, четвърто, търговски е, потребители рядко имат достъп до генетичните ресурси и най-добрите практики съществуват нагоре по веригата на потреблението и на този е, е, момент те не са толкова приложими. И това са данните, които проистичат от оценката на въздействието. Оценката на въздействието а, се съсредоточи върху редица неща. Различни мерки бяха анализирани. Спазването на протокола. Отправната ни точка беше, че когато се повишат възможностите, ще се подобрят ползите за устойчивото използване на биоразнообразието. Основните критерии, които ни а, насочваха в нашия подход, беше спазването на протокола, Второ, правна сигурност за потребителите. Три, подобряване на възможностите за научни изследвания. Четвърто, съответствие на мерките със съществуващите практики с особен акцент върху научните изследвания и малките и средните предприятия и накрая, но не и по значение, намаляване на административните разходи. На базата на всички тези характеристики изготвихме този проект регламент и сега бих желал да откроя основните елементи на това предложение – това са шест елемента, най-общо казано. Първо, общо задължение на а, потребителите да използват така наречения due diligence, да се спазват най-добрите практики, проследяване на спазването на изискванията, създаване на платформа за достъп, и на последно място а, един колективен подход за по-нататъчно сътрудничество с трети страни и други региони. Бих желал сега да говоря малко по някои от тези пунктове. Първо, за основната разпоредба в този регламент, която е свързана с, с due diligence. Всички потребители ще трябва да прилагат този метод, за да може традиционните знания, свързани с генетичните ресурси, в съчетание с правните изменения да доведат до ползи. И в допълнение всички потребители ще трябва да а, предадат информация, свързана с, достъпа и ползите от достъпа, също така да се изведат а, също така а, ползите и накрая всякакви нарушения ще бъдат взети предвид. Е, да, втора втора разпоредба е предназначена да се намали риска от използването на неправомерно получени а, ползи и а, всички, които биха искали да бъдат включени в регистъра на онези, които имат достъп до генетичните ресурси, да спасят правилата. В допълнение, потребители, които изискват е, генетични ресурси от е, колекция е, на Европейския съюз, би трябвало да спасят всички правила и системата на тези колекции ще бъде много полезна за, еко... за академичните научни изследвания и за малките и средни предприятия. Това е една основна разпоредба. Нещо друго, което е свързано с, с признаването на най-добрите практики. Това означава, че Сдружение на потребителите могат да поискат от комисията да отчетат конкретно съчетание на процедури, методи и най-добри практики. Компетентните власти, следователно, на държавите членки ще имат задължение да признаят най-добрите практики, тъй като това намалява рисковете от неспазване на правилата. И накрая още а, по въпроса за признаването на изискванията. Четвърта разпоредба е проследяването на спазването на разпоредбите от страна на потребителите. Компетентните органи на държавите членки следва да проверят с подход, основаващ се на риска, спазването на регламента. Всяко нарушаване на регламента от потребителите ще бъде наказвано с а, санкции, които ще бъдат ефективни, съразмерни в общи линии исках да привлека вниманието ви върху тези четири основни разпоредби в регламента. Той се обсъжда в някои от комисиите в парламента, както и в съвета. Паралелно сме внесли предложение за приключване на ратифицирането на протокола от Нагоя и господин председателю, на разположение сме за допълнителни въпроси. Благодаря, както казах, от името на колегата господин Хачтън. Искам да се извиня на колегите в комисията за неговото отсъствие. Той има някакви проблеми в Шотландия, за което се извинява. Ще прочета неговото изявление. Той казва, приветствам предложението на комисията за изпълнение на протокола от Нагоя. Биологичното разнообразие е свързано с, важни въпроси и с правата на местните общности. Необходимо е да се посочи начина по който да се прилагат тези правила. В протокола от Нагоя се прави опит да се направи това. В протокола не се предписва как да се управляват рибните стопанства, но има стимули за запазване на биологичното разнообразие предвид това, че едно от задълженията на нашата комисия е запазването на устойчивото развитие, то този протокол влиза в нашия, нашите е, прерогативи. Е, необходимо е протокола да а, възстанови до известна степен баланс. Господин Хачтън би помолил за известно пояснение от страна на комисията. Това са въпросите. В член 13 на протокола се казва, че всяка страна определя а, фокусна точка и е един или повече компетентни национални органи. Член 13 на протокола твърди, че всяка държава членка трябва да има по една, а, цен, един централен пункт. А, едно, а, един орган, който да бъде едновременно а, фокусна точка и компетентен орган. Всяка държава членка може да създаде един или повече национални компетентни органи, а комисията да определи фокусната точка. Първият въпрос е така ли да разбираме, че а, фокусната точка за комисията ще бъде а, обща за всичките 27 е, национални точки или всички те ще бъдат под нивото на точката за Европейския съюз. Във втората точка как се дефинират е, суверенните права във връзка с морските ресурси? Как се определят те в териториални води? ли? А, това бяха двата въпроса, но аз искам да благодаря на комисията за много ясното обяснение на очертаните тук проблеми. Председателя. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Добре, тогава комисията, ако желая да даде отговор, заповядайте. Благодаря, господин председател. Що се отнася до втория въпрос за морските ресурси, разбира се, обхватът на регламентът включва ресурсите, които попадат в юрисдикцията на държавите членки на Европейския съюз в териториални води е отговора. По другия въпрос, може би е по-добре да прехвърля, да дам, прехвърля думата на колежката ми, тя по-добре може да отговори. Благодаря. Протоколът от Нагоя изисква всички а, страни по протокола да определят фокусни точки. Фокусната точка, която е определена на ниво Европейска комисия или Европейски съюз, няма да замества или заменя фокусните точки на държавите членки. Държавите членки трябва да определят свои фокусни точки в процеса на подписването и ратификацията на протокола. мисля, че това няма да зарадва много държавите членки, че имат няколко фокусни точки. А, благодаря, че ми давате думата, обаче сега ще ви разпусна. Ще се видим в 3 часа и ще продължим с изслушване за дълбоководния риболов. Благодаря на всички.